добре дошли. Повечето от вас са тук за изслушването. За споразум... търговските споразумения между Европейския съюз и Централна Америка. Ние обаче тази сутрин решихме, че трябва да гласуваме, че ще гласуваме без обсъждане. Това е един електронен вод да, да дадем отговор на нашия докладчик. Това ще е вод не по резолюция, не по документ, а за това да, ли Европейският парламент да сезира Европ... съда на европейските общности с акта? никакъв, никакъв обсъжда, никакво обсъждане, никакви изказвания. Процедурен въпрос. Благодаря ви. Не, аз наистина искам да повдигна един важен процеден въпрос. Аз съм мисля, че е, процедурата, която беше приложена, беше много незадоволителна. На мен не ми дадаха думата. Дадахте думата отново на член на НП. Аз поисках отново думата. Е, не ми дадахте думата. Мисля, че всички политически групи имат еднакви права и е, трябва да имат право да се изразат. Обединената левица получи думата, както и всички други политически групи. Не, аз е, е, мисля, че никой не може да повярва, че не съм, че нямам симпатии към Обединената левица. Ще гласуваме дали нашата комисия счита, че ние или някой друг трябва да внесе рез... резолюция на пленарна, пленарно заседание, дали да внесем рез, е, резолюция и да предложим на пленарна зала да сезира е, съда. Тоест да или не парламента трябва ли да, се, да сезира съд, съда на европейските общности за акта. Ще бъде електронно гласуването. Моля, гласувайте. And the, there, is, there is an extra EPP. Could you take one of your cards? Като че ли има един е, е, един член на НП в повече. отхвърля се с, доста голямо мнозинство. с 21 гласа против. За сега се отхвърля. Разбира се, всеки може да внесе отново предложение, но аз исках да а, е, отговориме на а, е, докладчика и а, е, в такъв случай можем да продължим работата си по приятият от нас график. И след като приключихме с това, минаваме към точка 30 Имаме доста широко присъствие. Thank you. Are you ready now? Please. Можем ли да започнем? Are you ready now? Готови ли сме да започнем? Si no te mando paso importantes. Vale. Eh...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 This is a hearing about the trade part of Имаме изслушване относно търговската част на споразумението за асоцииране с между Европейския съюз и Централна Америка. Преговорите по това споразумение приключиха през 2010 година. Споразумението беше финализирано през марта 2011 година и за да се подготвим да дадем нашето съгласие за това споразумение, тъй като комисията по външна търговия е водеща комисия. И за това ние предприемаме стъпки за да се подготвиме за работата по това споразумение. Имаме работна група, която отговаря специално по този въпрос и днес организирахме едно изслушване с една много амбициозна програма. Ще започнем с представене от страна на комисара Дегухт, на когото пожелавам добре дошъл. Имаме представители на правителства на някои от страните на, в Централна Америка. Имаме и много гости експерти. както и наши колеги, членове на, комисията и депутати от парламента. Това е една, но, един много важен момент, не само защото ще под ще трябва да подкрепим това споразумение. Това е един нов етап в нашите отношения с Централна Америка. Господин Дегухт, имате думата. Господин професор, дами и господа, господа министри, ваши превъзходителства, Дами и господа, може би от Брюксел, Централна Америка и страните от Централна Америка ви изглеждат далече, но аз искам да ви кажа защо не е така. Споразумението с Централна Америка е от огромно значение за Европейския съюз и ние се надяваме, че то ще може да влезе в сила колкото се може по-бързо. Първо, защото и двете страни ще извлечат економически ползи. Има няколко стълба в това споразумение, но основното е споразумение за свободен обмен който е огромен инструмент, много важен инструмент за разрешаване на част от проблемите, с които се сблъсква Централна Америка. А за европейските износители и инвеститори то ще е, даде нови възможности. Е, важно е в да се предприемат тези мерки, тъй като ще се намалят а, разходите по мита за европейските износители и производители. За, за сега по големата -по част като а, от нашия износ уиски и вино ще влизат безмитно в страните от Централна Америка в деня, в който влезе в сила споразумението. Постепенно ще се намалят митническите ставки за редица продукти и по този начин ще има финансови ползи за, предимно за малки и средни предприятия. Премахването на тарифни бариери ще даде възможност на доставчиците на услуги и в областта на телекомуникацията, финансовите услуги да се установят в Централна Америка, като по този начин Европейския съюз ще бъде третиран равноправно с другите партньори на Централна Америка, като Съединените щати, например. А, подобни, подобни правила ще се приложат постепенно за продуктите на интелектуална собственост, обществените пожъчки и така нататък. Наистина това споразумение е всеобхватно, но същевременно и, и много бал, баланс, балансирано, като то защитава както нашите интереси, така и интересите на нашите партньори от Централна Америка. Същ, същ, същ, същевременно а, страните от Централна Америка ще се радват на а, много по-благоприятни условия за на европейските пазари. За сега все още се, е, пред, пред, се прилага е, системата, общата система за преференции. Поразумението също така улеснява достъпа до пазар на 500, в който има 500 милиона граждани, като по този начин ще е, създаде и по-добри условия за работа в самите страни и в, в, в съответните страни от Централна Америка тези ползи ще се е, материализират под формата на увеличаване на БВП. Е, ще има и особено благоприятни условия за е, износа на плодове, зеленчуци и ябки. БВП на отделните страни ще се увеличи с поне 2 милиарда и половина евро след подписването и прилагането на това споразумение. Това са преки последици но има и непреки благоприятни последици, като увеличаването на износа на страни от Централна Америка към Европа. По този начин тези страни ще бъдат по-малко зависими от Съединените щати. И мисля, че е, това само по себе си е вече е, причина и е, мотив да бъде подписано и ратифицирано това споразумение. Е, съгласно споразумението и двете, двете заинтересовани страни трябва да прилагат едни универсални стандарти в областта на, на, на труда, съгла които отговарят на стандартите на МОТА. да прилагат стандарти, които да са в смисъл на опазване на околната среда. И всички са стандарти залегнали в многостранните международни конвенции. Също в споразумението залегнал и един арбитражен механизъм, който според някой не е, до, не е, не е, до, не е, до, не е достатъчно ам, ефек, ефективен. А, ако не се намери, да речеме, добро решение на спорни проблеми. Ще се създаде независим панел от експерти, които ще провеждат публични изслушвания и ще, ще търсят решения. Ще ще се, ще се, ще се провеждат, разбира се, и редовни заседания на властите от двете страни, в които могат да участват представители на гражданското общество и е, на гражданите. В споразумението е залегнало и клауза за човешките права, по същата клауза, която присъства във всички двустранни споразумения, тъй като това е едно от условията за е, подписване на такива споразумения по силата на Лисабонския договор и разбира се, това споразумение няма да бъде изключение от правилото. Е, трябва да се спазват е, за да се защитават човешките права, да има върховенство на закона и демократично развитие. Какво означава това на практика, когато някое от а, властите нарушава някои от тези принципи, ще могат да се прилагат едностранно а, мерки. Това е най, а, най-ефективното действие, което може да се съдържа в подобен документ. Но може би най-важното е връзките и е, отношенията между двете страни. Предвижда се създаването на един съвместен комитет на депутати от Европейския съюз и от държавите от Централна Америка. Като то то този комитет ще бъде в, ако мога така да се израза, с е, съзнанието и сърцето на споразумението и по-специално в частта му е, свързана с е, човешките права. В един е, взаимозависим е, свят са необходими и, и инструменти, които от една страна да създават глобални връзки, от друга страна да защитават суверенитета на отделните страни. Ние споделяме подобни принципи с нашите партньори от Централна Америка. Е, нашите партньори от Централна Америка в последните десетилетия са предприели е, много стъпки за едно по-добро економическо и политическо интегриране помежду си. За първ път е, и в споразумението са залегнали и обвързващи разпоредби, свързани с е, междурегионалната интеграция в областта на, на на услугите, защита на някои чувствителни е, продукти, включително и правила за е, износ, за износа и за налагането на еднократно мито на европейски продукти, които а, е, биват а, е, а, е, изнасяни в една страна и след това разпространявани в останали страни от Централна Америка. Дами и да, господа а, депутати, е, това е, споразумение ще бъде един от инструментите към, по пътя към економическото възстановяване. Вярно, че Централна Америка не е, един, не, не е крупен партньор на Европейския съюз, но във време на криза ние трябва да действаме на всички фронтове е, през 1999 година си поставихме целта за по-добро интегриране с страните от Централна Америка и АКТБ и днес постигаме своите цели. Чрез подобни споразумения ние насърчаваме демократическото развитие, е, защитата на човешките права е, и това е, споразумение не е само едно търговско споразумение, но и политическо споразумение. Ето ние имаме един инструмент, който ще изпрати е, силни економически и политически сигнали към е, нашите партньори. Е, и се надявам, че то ще може да влезе в сила колкото може по-бързо. А сега давам думата на заместник министъра на промишлеността и търговията на Хондурас, господин Мелверн Редондо. И който ще Е заместник председател на СИД. Е, благодаря, господин председател. Уважаеми господин Морейра, благодаря на Комисията по международна търговия. Уважаеми членове на Комисията, уважаеми господин комисар, уважаеми членове на Европейския парламент, госпожи и господа, скъпи приятели. Радвам се, че днес мога да се обърна към вас като представител на системата за интеграция в Централна Америка. Радвам се, че мога да се обърна към вас с няколко думи за споразумението Европейски съюз Централна Америка, споразумението за асоцииране. То е важен елемент от отношенията между Европейския съюз и Централна Америка. През 80-те години бе започнат диалогът от Сан Хосе. Той постави началото на отношенията между двете страни. През 2003 година бе поставено началото на политическия диалог и диалога за сътрудничество. Малко след това бе въведена общата система от преференции плюс. Всички тези мерки показват, че и двете страни са достигнали определено ниво на зрялост, че могат да си сътрудничат в името на бъдещето и на двете страни. Като се има предвид това, Нека ви цитирам няколко важни статистически данни. През 2010 година обемът на междурегионалната търговия възлизаше на 11 милиарда долара. Растежът също бе стабилен в размер от 8,4%. Става дума за данни от периода 2005-2010 година. Междурегионалните търговски отношения са с втори по големина обем на търговията в света. Регионът на Централна Америка е третият по големина търговски партньор на Съюза. На него се падат 13% от износа в региона. Това означава, че споразумението с Европейския съюз ни дава една добра възможност да задълбочим отношенията си с европейската страна. Централна Америка получава възможност за преференциален достъп до пазара на Европейския съюз, пазар с над 500 милиона потребители. Сега ще се спра върху търговската част на споразумението за асоцииране. Нека обърна внимание на, и на това какво означава това споразумение за нас. По силата на споразумението за асоцииране пред нас се откриват нови възможности, разширяват се и вече съществуващите такива. Получаваме достъп до пазарите на стоки, услуги, електронно оборудване. По силата на споразумението се въвеждат и добри ефективни правила за защита на инвестициите, за защита на достъпа на инвеститорите до пазара, Въвеждат се хармонизирани правила за защитата на правата върху интелектуалната собственост. Споразумението предвижда и ясни хармонизирани стандарти, ясни ангажименти по отношение на митническите процедури, както и ясно разпределение на институционалните правомощия. Споразумението ще се отрази благоприятно не само върху двустранните търговски отношения ЕС Централна Америка, но и върху економическата и регионалната интеграция. То ще премахне техническите ограничения върху търговията, например в областта на санитарните и фитосанитарните мерки и ще насърчи конкурентоспособността. Споразумението ще допринесе и за по-нататъчното засилване на регионалната интеграция. Освен това, то ще улесни допълнително достъпа до пазарите. Споразумението за асоцииране ще окаже голямо въздействие върху економическата интеграция на Централна Америка, не само по отношение на търговията, но и по отношение на търговските отношения в региона. Към това се добавя и ясен ангажимент за по-нататъчно развитие на търговските взаимоотношения между двете страни с оглед на осигуряването на устойчиво развитие, изпълнението на стратегията Европа до 2020 година и на плана за действие от Йоханесбург. Взема се предвид също така и декларацията на министрите на економическите и социалните въпроси. Споразумението ще допринесе и за изпълнението на международни ангажименти, като добро управление, борба с корупцията и други ангажименти, поети от страната ни на международно ниво. Сега ще имаме възможност да ги изпълним в рамките на една съгласувана, хармонизирана система. Основен момент, свързан с споразумението, е, че Централна Америка ще може да бъде поставена в контекста на регионалния подход. Споразумението ще допринесе за участието на страната ни в процеса на економическа интеграция в региона. Споразумението ни дава добри възможности. То предвижда една ясна, точна рамка, която ни дава възможност за стабилност и предсказуемост. Европейският съюз и Централна Америка по силата на споразумението ще бъдат привилегировани търговски партньори. Единният пазар в региона ще бъде разширен, като ще се даде възможност за участие и на Панама. Предвидена е и възможност за участието на гражданското общество, което е важно действащо лице по силата на споразумението. Осъзнаваме, че успешното прилагане на споразумението до голяма степен зависи и от ефективни действия от страна на централноамериканската страна, като борба с корупцията, осигуряване на економическо и социално сближаване и гарантиране на участието на всички заинтересовани страни, от най-малките до най-значимите и най-големите. С помощта на споразумението в региона ще се укрепят демократичните структури и върховенството на закона. Така ще можем да подобрим и отношенията си с Европейския съюз. Уважаеми членове на Комисията по международна търговия, уважаеми членове на Европейския парламент, и Европейският съюз и Централна Америка ще извлекат ползи от това споразумение. То показва също така, че взаимоотношенията ни са излезли на един коренно нов етап, че имаме възможност да задълбочим вече започнатия диалог. В резултат от споразумението ще можем и по-добре да се справим с предизвикателствата в международен мащаб. Споразумението ни дава възможност за осигуряване на заетост, за укрепване на търговския отрасъл, за увеличаване на размера на инвестициите. От това ще могат да се възползват и двете страни чрез въвеждането на ясни правила по силата на споразумението ще можем да допринесем за развитие и растеж, ще установим политическа стабилност и ще преследваме интереси общи и за двете страни. Накрая, позволете ми, господин Морейра, да ви благодаря за поканата. Благодаря и на комисар Дегухт за изложението му. Обеден съм, че вие ще допринесете за по-нататъчния анализ на споразумението за асоцииране. Председателят, благодаря ви. Нарочно дадох думата първо на господин заместник министър Редондо, тъй като той представлява и временното председателство на системата за интеграция в Централна Америка. Следващият ни оратор от името на Гватемала е заместник министърът на външната търговия и интеграцията в международен план госпожа Фореш. Имате 5 минути. Екселенциас. Благодаря, господин председател. Дами и господа, от името на правителството на Гватемала и а, министра на економиката Серджо Делаторе. Искам да ви благодаря за възможността да говоря днес пред вас за а, важността на споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Централна Америка. Това споразумение е единствено по рода си. То представлява исторически факт в външната търговия, тук се създава едно сътрудничество между два региона за опазване на демокрацията, върховенството на закона, спазването на човешките права. Освен това, тези ангажименти на правителството на Отоперес Мориния каса и а, социално развитие, както и економическо развитие в рамките на интегрирането, в което участва и Хондурас. Това а, а, асоцииране и сътрудничество ще допринесе за положително развитие на процесите в Централна Америка. Парламентите на Европейския съюз и Хондурас ще бъдат изцяло въвлечени в реализацията на сътрудничеството и на споразумението. Това споразумение дава правна сигурност посредством механизма за разрешаване на конфликти. Този механизъм е много ефикасен и предвижда също защита за търговията, така че да могат да се правят дългосрочни инвестиции. А това ще стимулира търговския обмен. Споразумението за асоцииране също така защитава и географските а, наименования, Хондурас в момента хармонизира своето законодателство в областта на защитата на авторското право, така че да бъде възможно и а, референции към а, други географски обозначения от Европа. Демократично избраното правителство на Хондурас с президента Ото Перес Мориния пое управлението на държавата и се застъпва за прозрачността. Неговата програма има три основни, основни стълба. А, така нареченият пакт, пакт Лулуна, а, който касае проблеми с а, изхранването и с а, справянето с глада. Вторият стълб а, касае създаването на социална държава на, за всички жители на Хондурас. Още през първите месеци на управлението му се проведе фискална реформа. След това ма, също така пакт за Тунденти. Como signatario que fue... Сигурност и справедливост. Също така президентът Молиния се застъпва за постигане на демократични процеси и справедливост. Той се застъпва за повече справедливост в, в обществото, в социален аспект. Това е много важно за гватемалския народ. Важно е да се създаде една култура, в която правовата държава се респектира, както и законите. Във връзка с това се създаде комисия от различни ресори, тя работи във връзка с Министерството на економиката и Министерството на промишлеността. Тук нашето правителство преследва политика, която обхваща стимулирането на всички дейности, свързани с економиката и също така предвижда мерки за, в областта на екологията. Затова ние сме много се заинтересуваме от това споразумение и го подкрепяме. Благодаря сега от името на Никарагуа. Орландо Солортано, съместник е, от Министерството на промишлеността, търговията и развитието. Господин председател на комисията, господин комисар Карл Дегухт, дами и господа европейски депутати, дами и господа министри, заместник министри, посланници на страни от Централна Америка. Дами и господа, бих искал първо да ви предам а, поздравленията на президента на Република Никарагуа Даниел Ортайга. Аз съм министър на промишлеността и търговията. И ние бихме искали да подкрепиме историческото споразумение с Европейския съюз, защото то включва огромни, много компоненти. Исторически не само защото е, ще се сключи между два, два важни в света региона, но и за това, че подобно споразумение ще се подпише 30 години след първото междурегионално споразумение, което бе подписано 85-та година в Люксембург. И двете в това, това споразумение ще даде нови възможности за технологичен обмен, за економически обмен и за стабилизиране на економиката в подобен момент, когато сме изправени и пред криза. Също, също, същевременно ще, ще може да включиме в това споразумение целите, които сме си поставили в трите основни отрасла в нашата страна. Това споразумение ще ни даде и възможност да създадем и един фонд за устойчиво развитие. За нас екологичните проблеми са от огромно значение и са и ще ни да предостави инструменти за компенсиране на асиметричния интеррегионален и международен баланс. В, с, с, с подоб, под подобни, подобно споразумение, това споразумение ще даде въз, въз, възможности на малки средни предприятия, на микропредприятията, на кооперациите, асоциациите от Централна Америка и ще даде възможност да усъвършенстваме механизмите на обмен и подобриме отношенията между двата региона. Има три стълба сътрудничество, политика и търговия. И, те, и трите са включени в това споразумение. А сега давам думата на заместник министъра на международните търговски а, преговори, госпожа Диана Салазар. Господин Витал Море, уважаеми председателю на комисията по комисията и да господин комисар Дегухт, уважаеми дами и господа, министри, посланници и делегати от Централна Америка, дами и господа, представители на различни групи от гражданското общество. Скъпи гости! За мен е голяма чест и голяма радост да говоря тук пред вас по отношение и във връзка с споразумението за сътрудничество Европейския съюз и Централна Америка. Показа се, че два региона, голям и малък, могат да сключат едно балансирано търговско споразумение, което е от полза и за двете страни. То съблюдава интересите и на Европа, и на Централна Америка. Искам да кажа няколко думи за управлението на президента Мартинели по отношение на реализирането на споразумението. Знаете, че Панама участва в обмена на стоки и услуги и винаги сме били свързани с е, търговията поради особеното си географско местоположение. Тази традиция се предава от поколение на поколение, но също така имаше и големи структурни промени в администрацията. В тази връзка от името на правителството на Панама искам да заявя, че споразумението за асоцииране идва за нас и нашите партньори от региона в момент, в който от дълго време сме подготвили почвата за неговото постигане. Сега споразумението е сключено и това ще даде тласък на взаимоотношенията между нашите правителства и също така ще създаде връзка между държавните институции на нашите държави. То ще даде тласък и на междурегионалната търговия. То ще покаже и големия търговски потенциал на нашите държави. Панама сключи договори и споразумения за търговия, което е възможно само тогава, когато може да бъде приспособено към обстоятелствата и когато една държава може да спазва ангажиментите, които е поела. А, преговорите с другите партньори по договора, Панама е част от подсистемата на Централна Америка, ще облегчи нашата задача, когато споразумението влезе в сила – по този начин ние ще можем да се приспособим към изискванията по отношение на социалните постижения. Тези споразумения, които бяха сключени през 2010 година, касаят и Панама и от тогава нашата държава направи редица стъпки за присъединяването си към тази економическа подсистема на Латинска Америка. Протоколът за присъединяването на Панама в момента се подготвя. Регионът на Централна Америка стана важен търговски партньор на Панама. Той е третият по важност партньор за а, Панама. Три от а, петте държави от региона са сред първите 10, в които се изнасят панамски продукти. Тук постигнахме добра координация на усилията и по този начин беше възможно провеждането на успешни преговори. Една особеност на нашата държава е следната. През последните три години се взеха държавни мерки за подкрепа на държавата и за преодоляване на економическата криза. структуриране на държавните разходи и консолидиране, за да се избегне двойното облагане при една част от нашите търговски партньори, между които и Европа. Нашата държава е отговорен партньор и както другите държави от региона се приспособява към предизвикателствата. Държавите от Централна Америка и европейските държави постигнаха голям напредък в своите взаимоотношения. В Панама, например, през последните 10 години се увеличиха много инвестициите и търговските взаимоотношения с Европа. Смятам, че Централна Америка като регион може да бъде от голяма полза за Европа, а регионалното консолидиране на Централна Америка е предимство и за Европа. Ние сме стратегически партньори за нашето, нашия взаимен растеж и за благодействието на нашите граждани. Скъпи колеги, не искам да а, смятате, че а, според нас работата е приключила. Винаги можем да подобряваме нашата работа и да продължим да развиваме стратегически партньорства. Ние от Централна Америка с а, въодушевление ще се а, опитаме да се справим с а, нашите предизвикателства, за да бъдем достоен партньор на Европа. Благодаря will be the representative of Costa. Следващият ни оратор е посланникът на Коста Рика, Томас Дуеняс. Имате думата. Благодаря, господин председател. Господин председател, господин комисар, уважаеми членове на Европейския парламент, госпожи и господа, за мен днес е чест да се обърна към вас от името на Коста Рика и да ви изложа големите шансове, които ни предлага това историческо споразумение. Това са шансове не само за региона на Централна Америка, но и за целия Европейски съюз. Нека изтъкна колко е важно това споразумение с оглед на задълбочаване на търговските взаимоотношения между двете страни. Преминава се от едностранна система с ограничено във времето действие към система, основаваща се на взаимност и предвидимост на съвременен и прозрачен подход. Това е новият механизъм, установен по силата на споразумението за асоцииране. Споразумението ще даде възможност на износителите да получат достъп до пазар с 40 милиона потребители. Това е 15-тият по големина пазар, с който са установили взаимоотношения Съединените щати. ще бъде осигурен достъп до две трети от световния БВП и до една трета от населението на света като потребители. Регионът на Централна Америка работи много активно за установяването на връзки с най-важните търговски региони в света. Установили сме контакти с тихоокеанските страни, с страните от Карибския регион и други. Много е важно да установим връзки и с европейските си партньори. От друга страна, трябва да подчертаем, че шесте страни от Централна Америка работиха много активно за защитата на географските указания от Европейския съюз. В Централна Америка работихме и ще работим за отварянето на пазарите с цел предоставяне на пълен достъп за търговските ни партньори от Европа. Споразумението предлага и сигурност за европейските инвестиции в един регион, който предлага големи шансове в областта на възобновяемите енергийни източници, финансовите услуги, банковото дело, застраховането, транспорта, физическата и технологическата инфраструктура. Всичко това са области, в които Европа е доказала, че може да заеме водеща позиция в света. Споразумението ще окаже въздействие и в посока по-нататъчно задълбочаване на економическата и регионалната интеграция. Пазарът на Централна Америка е сред най-интегрираните, най-динамичните в света. Пазар – който много активно работи за привеждането на изискванията в съответствие с международните норми. Споразумението ще доведе до по-нататъчно задълбочаване на този процес на интеграция. Централна Америка се нуждае от Европа, проявява пълна готовност да работи заедно с Европа. Не само защото споделяме общи ценности, а защото искаме и да почерпим от вашия опит и вашите постижения. Заедно можем да си осигурим шансове за инвестиции и бъдещо развитие. Искаме да почерпим от вашия опит в областта на развитието, на технологиите, на опазването на околната среда – Същевременно и ние можем да ви дадем шанс за по-нататъчно стимулиране на европейската економика. За това ви моля, уважаеми членове на Комисията по международна търговия, да окажете подкрепа за превръщането на това споразумение в реалност. Председателят, благодаря. Последният ни оратор е посланникът на Ел Салвадор. Това е посланникът на Ел Салвадор на ниво Световна търговска организация. Господин Франциско Лима Мена. Имате думата. Muchísimas gracias, señor presidente. Señor комисарио, Карел Дегут. Благодаря Много, господин председател, господин председател, господин комисар, дами и господа представители на комисията, дами и господа депутати, скъпи приятели, от името на правителството на Салвадорската република бих искал да извина министъра на економиката, който беше официално възпрепятстван да присъства на днешната среща. Бих искал също така да ви благодаря за възможността да изложим пред вас ваш, нашето становище по е, политическата и търговската част е, на споразумението между Европейския съюз и Централна Америка. Е, споразумението дава нови възможности за износ на нашата страна, износ на услуги и стоки и ще спомогне за разширяване базата на инвестициите, включително и на преките чужди инвестиции. Европейския съюз е третият партньор, който не е от региона на европейски на Салвадор. Европейския съюз е може би най-големия пазар в ако приемеме брутните цифри, пазар на 500 милиона граждани, където Салвадор изнася стоки като захар, рибатон, тръстикова меласа и други. Затова ние Считаме, че квотите са е, от огромно значение, така както са залегнали в общото споразумение. Тези квоти позволяват да се балансира, да се възстанови баланса в е, обмена между нашите региони, който до голяма степен е асиметричен. времено споразумението е, дава твърда почва и създава благоприятни условия за налагане на основни стандарти на пазара на труда. Новите възможности ще дадат възможност да се съдат работни места в сферата на услугите и включително и на промишлеността, като създава допълнителна стабилност и по този начин привлича допълнителни инвестиции. Ние приветстваме споразумението за търговски обмен с Европейския съюз? Не. Защото от, отвъд а, схемата за преференции а, споразумението дава още веднъж повтарям, създава стабилност, който от своя страна води до а, инвеститори и а, а, производители в нашата страна. В споразумението включва много мерки, свързани с организацията и структурата на, на митниците, отпадането на известни ограничения. През последните години междурегионалния износ и внос с е, се увеличавал с 11% годишно, което е от полза и е, дава възможност за развитие на малките и средни предприятия, ко... които получават 75% от печалбите от това увеличение споразумението за асоцииране създава нова дълбочина на отношенията между Централна Америка и Европейския съюз. И ще даде на нашите износители на малки, от малките и средни предприятия и от микропредприятията нови възможности. Сега сме в, едно в един изключително важен момент на предварително договаряне преди окончателното подписване и ратифициране на договора. Благодаря ви. Сега с това приключваме изказванията на правителствата на страните от Централна Америка. Аз а след това и продължаваме с отворената дискусия. Сега давам думата на Пабло Ал Залба, който е нашия докладчик на тази. Gracias, президенте, комисарио, министрос, благодаря, господин председател, господин комисар, господа министри, господа посланници, господа депутати. Благодаря за подкрепата и за вашето желание да ратифицирате споразумението възможно най-бързо. Това е първото между първото споразумение между Европейския съюз и Централна Америка то представлява економическо и социално предизвикателство а, от а, небивал мащаб. То е балансирано споразумение, което дава, което дава шансове както за Европейския съюз, така и Централна Америка. То ще облегчи инвестициите в региона и ще ги направи по-сигурни. потенциалът за Европейския съюз в областта на възобновяемите енергии, автомобилния сектор и сектора на услугите а, е, ще бъде на разположение на Централна Америка и ще допринесе също така положително за брутния вътрешен продукт в Централна Америка. господин изпълняващия длъжността президент на Хондурас също подкрепи този процес и аз вярвам, че той ще облегчи и процеса на интеграция в този регион. Чухме някои цифри, свързани с търговията. От друга страна, споразумението за сътрудничество ще бъде средство за придвижване напред на социалното сближаване и за създаването на висококачествени работни места в Централна Америка. Диверсифицирането е от значение за Централна Америка а споразумението ще даде нови възможности за развитие на економиката. Централна Америка няма да получи шанса да внася само сълскостопански продукти, а както например Коста Рика, ще може да внася и високотехнологични продукти, като например микрочипове. Искам да благодаря на моите колеги от Централна Америка и се надявам това споразумение да бъде ратифицирано във възможно най-кратък срок. Благодаря, господин Залва. Пабло Залба е представител на групата на НП. Следващият ни оратор е Йорг Лайхтфрид. Той е докладчик по правния инструмент, залегнал в двустранната предпазна клауза в споразумението и член на групата на социалистите. Имате думата, господин Лайхтфрид. Благодаря, господин председател, тъй като почти не говоря испански, никой не би ме разбрал, ако говоря на този език. Затова ще предпочита да говоря английски. Смятам, че няма да е проблем. В качеството си на докладчик за предпазната клауза изпълнявам функция малко по-различна от тази на колегата, който е докладчик по цялото споразумение. Целта ми е, може би, не толкова да защитавам европейския интерес, а да гарантирам извършването на търговския обмен по един справедлив начин. Разбира се, Европейският съюз има интереси, с които е малко трудно да се работи. Ще ви дам за пример интересите ни в най-отдалечените региони. Те трябва да бъдат защитени. Имаме и определени интереси спрямо Панама. Uh, that, uh, quite... Uh, members of the, of the civil society from, from Central America интересите ни спрямо Панама и производството на хлебни банани там. С мен се свързаха представители на Централноамериканската страна, които управяват интерес към споразумението и биха искали техните интереси също да бъдат защитени. Това е малко трудно за мен като докладчик по предпазната клауза. Мога да се концентрирам върху интересите и на двете страни, както на Европейския съюз, така и на Централна Америка и по-точно върху интересите на работниците. Така ще мога да поставя ударението върху по-малките компании в производствения отрасъл. Ще мога да се съсредоточа и върху онези дружества, които произвеждат биологични продукти, както и върху дружествата, залагащи на така наречената справедлива търговия. Мисля, че нещата се свеждат не само до защита на европейските економически интереси или на европейските делови среди. Трябва да защитим и интересите на работниците и от региона на Централна Америка и от Европейския съюз. Благодаря на изказалите се до тук за много интересните изложения. Те ще ми бъдат от полза при по-нататъчната работа. Председателят, благодаря. Преди да дам думата на членовете на комисията ни, нека да дадем възможност за изказване на външни експерти, представляващи различни заинтересовани страни. Първият ни оратор е Стив Вулкок от London School of Economics координатор на изследване на тема търговската глава на споразумението. Стив Уолкок, имате думата. My job is... Дърана, господин председател, аз трябва да обобща едно проучване, което е направено за комисията Инта. Аз просто ще обобща фактите и ще се опитам да отговоря на някои въпроси. Сега някои а, коментари доколко това споразумение е в съзвучие с целите на Европейския съюз. Значи това е споразумение между региони и, и, и съответно спод, е в съзвучие с политиките. Това е всеобхватно споразумение и отговаря на преобладаващото тълкуване на член 24 от ГАТ от 1994 година, т.е. отговаря на е, европейските политики в тази област. През е, последно време е, Споразуменията за свободен обмен целеха предимно е, по-широките и всеобхватни пазари. В, в тази, в тази, от тази гледна точка това не отговаря на европейската политика, тъй като е, Централноамериканския пазар е, представлява 0,5% от европейските е, от европейския внос и 0,3% от европейския износ. И и може би най-малко красноречивата политика е дали това отговаря на европейските интереси И да, тъй като Европейския съюз по този начин бива третиран по същия начин, както Съединените щати, Канада и други страни от тази страна. И споразумението е сходно с споразумението, което е сключено с Съединените щати и Канада. Е, има, е, разбира се, и, е, и за страните от Централна Америка ползи, които са, не са равномерно разпространени в Централна Америка. За Коста Рика това, това е увеличение с 3,5% на БВИ. Е, както казах, обаче тези ползи не са е, равномерно е, разпространени в, европейски, в Централна Америка. сигурен, вероятно, Знаете, че много от, че страните от Централна Америка при всички случаи имат достъп а, свободен достъп, безмитен достъп до пазарите на Европейския съюз по силата на е, схемата за общите преференции за някои е, стоки, като е, банани, захарна, мелас от захарна тръстика и скариди. Колкото до ползите за Европейския съюз като процент от БВИ е тук. Те са много скромни, не повече от 2, 2 милиарда и 300 милиона евро. Но Европейския съюз има по-широк достъп до централноамериканските пазари за традиционни свои стоки и ангажиментите поети от Централна Америка в модули 1, 2 и 3 в областта на услугите са много повече, отколкото ангажиментите поети по рамките, поети по ГАТ, но нека да не забравяме, че ГАТ а, бе, по ГАТ бе преговарено преди 20 години. има и така, так, така наречена полза, а, свързана с правилата за происход и така нареченото диагонално кумулиране, което е за, в полза на а, страните от андинската общност. А, колкото до санитарните и растително-защитните мерки, по принцип всички разпоредби отговарят на процедурните е, мер... разпоредби на СТО+. Анти е, дъмпинговите мита и компенсаторните мита отговарят на е, залегналото в правилата на СТО и член на пети от споразумението за земеделие по ГАТ от 1994 година и има и двустранни защитни мерки, е, залегнали в член 104 Възможно е също така да се прилагат защитни мерки за дадена страна от Европейския съюз или за най-отдалечените региони, като например Карибските региони или други острови част от Европейския съюз. Що се отнася до интелектуалната собственост и правата на интелектуалната собственост, те отговарят на съответните разпоредби. Географските наименования са, отговарят на разпоредбите от ТРИПС+. които бяха а, включени по време на преговорите и има достатъчно гъв, а, е, гъв, гъвкавост а, е, по силата на декларацията по ТРИПС от 2003 година. Е, в споразумението са включени области като обществените поръчки, инвестициите и конкуренцията. Няма да навлизам в подробности. Искам само да кажа, че ангажиментите поети относно закупуващите органи са разнообразни. Много от а, разпоредбите наблягат на прозрачността, т.е. на а, според, споразумението за, държ, дър, държав, за държавните поръчки. Включени са и специални разпоредби за изключването на някои по-чувствителни стоки или региони. както вече беше споменато, има и разпоредби свързани с политиката на конкуренция и за, за, за задължението да се създадат органи, отговарящи за конкуренцията и надзор на конкуренцията в рамките на 3 години. Много ви моля. Сега ще е, приключа, господин председател, с човешките права и е, мониторинга. Е, в споразумението е включена клауза за защита на човешките права, но не съществува специален мониторингов е, орган за това. Е, изпълнението на разпоредбите и клаузите, свързани с човешките права, са в член 355, но Има много по-силен мониторинг и мерки за мониторинг в областта на устойчивото развитие. Там има и е, стандарти, като включително и много странните е, споразумения за, е, еко, за екология, е, като механизма може да бъде определен като един като една по-всеобхватна партньорска проверка. И като цяло споразумението и неговите последици и неговата ефективност ще зависят от начина на прилагането на различните му клаузи. И ние препоръчваме парламента и е, е, съвместния комитет да се договорят за начините е, по които да упражняват мониторинг над изпълнението му. Сега ще бъда много стриктен за времето, което ще ви отпускам за изказване. Следващия и много моля следващите изказващи да не надхвърлят времето, което им се отпуска сега Хуан Морено, кой, който е съветник на Европейската конфедерация на синдикатите. И давам думата на Хуан Морено. Muchas gracias, señor presidente. Yo... Благодаря, господин председател. За съжаление, аз не мога да дам толкова положителна оценка, колкото преждеговорившите. Съжалявам. Аз представлявам а, една организация, Конфедерацията на профсъюзите на Това е обединение на а, синдикални организации от а, цял свят. И ние сме убедени, че положителното развитие на пазара и в Европа зависи от отварянето. Тоест, ние не сме протекционистки настроени. За нас са важни критериите за солидарност с работниците в даден регион. Особено в регионите, където условията на труд са особено неблагоприятни. Ние следихме развитието с нашите колеги от е, централноамериканските синдикати и ем, от самото начало бяхме много положително настроени. Нашето желание беше всичко да се развие положително по отношение на споразумението, то да допринесе за ускоряване на процеса на интеграция и за премахване на небалансираното развитие в централноамериканските държави, както и да се подобрят условията на труд. Особено в случаите, когато се накърняват правата на работниците. взехме под внимание факти, не само които са от значение за синдикатите, а и като цяло за човешките права в Централна Америка. Както знаете, в целия регион се срещат все още е, нарушения на човешките права. Например, в Гватемала между 2007 и 2011 година са загинали 59 члена на синдиката. А, знам, че обикновено се обръща внимание предимно на Колумбия, когато става въпрос за насилие срещу синдикални членове, но всъщност положението в Гватемала, положението е още по-обезпокояващо. Там загиват а, много жертви и а, много от тях са жени. А, когато говорим за членството в синдикат, в едни условия на насилие, можем да кажем, че много от профсъюзите са загубили членска маса. От 19% членове сега членуват само 2%. В споразумението няма никаква клауза, която да защитава условията на труд и да гарантира спазването на, на разпоредбите на Международната организация по труда. Тоест, ние изработихме една социално ориентирана глава, т.е. не само ние, а и а, авторитетни международни организации. Така че а, нашият а, труд, а, въпреки че не можехме да а, бъдем а, положителни към всички страни, бяха взети под внимание, но не всички наши информации, наши указания бяха взети под внимание. Въпреки това, смятам, че Европейският парламент а, трябва да апелира съвсем ясно за това, че а, за бъдеще всички платформи като например форма за социален е, диалог, е, е, комитекс, всички тези комитети не трябва да бъдат само създадени, а трябва и да работят ефективно, за да, мог, за да може тяхната работа действително да е под значение. Next speaker will be Marta Rafekas. Благодаря. Следващият оратор е Марта Рафикас, представител на Гамеса, организация със седалище в Испания, Европа, работеща в областта на възобновяемите енергийни източници и по-точно на вятърната енергия. You have a PowerPoint presentation, I presume. Предполагам, че имате презентация в PowerPoint. Разполагате със същото време, с което разполагаха и останалите оратори. Моля, спазвайте го. Добър ден, госпожи и господа, уважаеми министри, уважаеми посланници, Благодаря сърдечно на Комисията по международна търговия към Европейския парламент за поканата, която ни отправи. Ние сме сред водещите организации в деловите среди в Централна Америка. Ще се спра върху предимствата на споразумението за деловите среди, но преди това нека ви направя кратко уводно изложение, за да видите какво всъщност означава това споразумение за нас. Гамеса вече от около 18 години работи в сектора на технологиите. Представени сме в 15 страни. Имаме 34 ветрени парка с мощност 24 000 мегавата. Произвеждаме турбини и оборудване за ветрени паркове. Вече сме инсталирали мощности с мощност над 4000 мегавата. Промишлената основа на нашето дружество имаме седалища в редица страни, като например Индия, Китай, Бразилия. През последните години отворихме над 5 нови представителства. Казвам ви всичко това, за да видите колко много залагаме на дейността в международен мащаб. През 2003 година 90% от енергията, която продавахме, беше от Испания. А междувременно това съотношение се измести в полза на други държави. Виждате колко е важна международната ни дейност subieron al 19%. Los, los cerca de 24.000 megavatios instalados en el mundo están evitando al año 36 millones de toneladas de 24 000 мегавата, това са мощностите ни в целия свят. С тези мощности допринасяме за намаляването на емисиите на въглероден двуокис. За региона на Централна Америка също имаме данни за мощностите, които сме изградили там. Иска ми се да поговоря с представителите на правителствата от този регион, които са днес тук. Много е важно да се отбележат проектите ни в Централна Америка и най-вече един от проектите ни в Хондура, с който задоволяваме 80% от потреблението там. Има много големи потребности от енергия от възобновяеми енергийни източници. В малкото време, което ми остава, ще се спра върху значението на това споразумение за нас. За нас то е още една крачка по пътя към сътрудничество между двете страни. Гамеса е голямо дружество, което има широко присъствие в Централна Америка. Опитваме се да разширим това свое присъствие. Мисля, че споразумението ни дава възможност за по-нататъчни проекти в Централна Америка. Двете страни могат да провеждат обща политика, което ще увеличи прозрачността и ще насърчи инвестициите. Така и нашата работа ще бъде поставена на една по-добра основа, както в средносрочен, така и в дългосрочен план. Важно е и двете страни да си сътрудничат, да търсят общи решения. Това ще даде възможност на предприятия като Гамеса да продължат да разширяват своята дейност във всички страни, в които са представени. Много е важно да се използва сектора на енергетиката като източник на растеж. Имам предвид енергийните планове, възобновяемите енергийни източници. Много е важно държавите да започнат да мислят в посока нови технологии, като например технологиите за ветрени паркове. Европа вече е направила не е малко в тази област, но има още много неизползвани възможности за осъществяване на проекти в тази област. Във връзка с това споразумението е още една крачка напред към установяването на устойчиво развитие и към изпълнението на международните ни ангажименти. Това бе всичко от моя страна, от името на моето предприятие, на Гамеса, но говоря и от името на деловите среди. Искам да изтъкна колко важно е споразумението за всички представители на деловите среди. Надяваме се, че работата по него ще продължи, тъй като то е добра възможност за всички нас. Председателят благодаря. Следващият оратор е представител на гражданското общество в Централна Америка. Това е госпожа Аманда Круз от Кодесе в Хондурас. Кодесе е организация, представляваща социалния сектор в економиката. Аманда, имате думата. Добър ден, господин председател. Дами и господа, Моят народ е трудолюбив, а, и ам, И а, спокоен но обаче ни, аз идвам от а, регион, където а, насилието е ежедневие. Аз съм от Хондурас. Преди три години в Хондурас бе се извърши преврат и проблемите все още не са решени. Днес ние сме в Европейският парламент, за да обсъдим въпроса, свързан с споразумението на, а, за асоцииране. Доколкото разбирам, Кафта Плюс е бил в основата на обсъждането на това споразумение. Аз обаче няма да говоря за самото споразумение, а, а да ви кажа, че а, Кафта плюс вече действа от 5 години, но последиците от този договор са обратни на от нашите очаквания. Затова искам да сравна този, този, това споразумение с споразумението за асоцииране. Първо, асиметрията. Асиметрията е абсолютно ясна и тя е на три нива между регионите, между страните и дори вътре в отделните държави. Като асиметрични компоненти можем, може да да споменеме износа на суровини и вноса на преработени стоки и продукти. Как искате да развиваме нашия регион, ако изнасяме само плодове, зеленчуци и ядки? нашият нашият, нашият регион е в неблагоприятно положение спрямо Европа, а да не говорим, че и селскостопанските субсидии в Европа не са били взети предвид, те не са включени в преговорите. Споразумението за асоциирането ще има, ще, ще упражнява още по-голям натиск върху земеделието, с за развитие, примерно, на култури за производство на горива и за ам, промишлено за култури с промишлено напояване. От друга страна, а, ние се страдаме от засушване, засушаване през лятото и а, а, прекале голям студ през зимата и други а, промени в климата, които имат отрицателни последици върху нашето земеделие. Но последиците не са взети предвид при а, обсъждане на а, споразумението. И не включително тези, тези, тези последици не са взети е, предвид е, и при обсъждане на темите свързани с а, устойчивото развитие, т.е. това не е АКФТА плюс, а, КАФТА плюс или Алея плюс, а по-скоро минус. От друга страна, не, не до, недостатъчно правилното разпределение на ресурсите според Лейлака и КАФТА и изследванията направени по тези споразумения, става ясно, че е, е, се има повече е, безработица от преди, има повече нестабилни, несигурни работни места и е, по-малко е, приходи за населението. Тези споразумения не само не създават работни места, но и нарушават елементарните права и норми на гражданите и трудещите се. Няма и достатъчно възможности за гражданите и това води до е, увеличаване на имиграцията вътре в страната, е, екзода от селото към града, но и е, в чужбина. Дами и господа, ние смятаме, че това споразумение не трябва да се ратифицира, то трябва да бъде преразгледано и прередактирано, за да може да включи полуките от световната финансова криза. Трябва да има повече правила, то повече е, е, контрол над финансите и инвестициите и да се спазват економическите, социални и културни е, права, както и да включва повече мерки за опазване на околната среда. Е, Преди изключването на споразумението трябва да се проведе широк обществен социален дебат ние сме за социална економика, ние вземаме думата от името на кооперациите, е, земеделските асоциации и дребните производители. Ние ви призоваваме да всички онези от вас, които се борят за демокрацията и защитата на човешките права в Централна Америка, направете крачка напред и вземете необходимите мерки за опазване на околната, на околната среда. Призивавам и европейските депутати да имат едно хуманистично, един хуманистичен подход към Централна Америка. Благодаря. Е, беше ни изпратено видео от е, изпълнителния секретар на економическата комисия за Латинска и Америка, Централна Америка и Кариб. Не нямаме достатъчно е, време, за да видим това видео, така че вие ще го получите всички и ще можете да го гледате сами. А сега давам думата на останалите членове на комисията, които присъстват тук в залата и Ема Мак Ларкин от консерваторите и реформистите. Мисля, че вие за пръв път ще се изкажете в нашата комисия. Да, наистина ще говоря пред вас пръв път. Много ви благодаря. Добре дошъл и на господин комисаря. Благодаря му за изложението. С радост ще очаквам сътрудничеството си с вас като нов член на тази комисия. Благодаря и на представителите на Централна Америка, които много емоционално, много убедително говориха за споразумението. Въпросът ми е към господин комисаря. Смятате ли, че това споразумение за асоцииране е по-скоро политически, а не економически документ? И ако смятате, че това не е така, защо? Няколко думи и за европейските производители на алкохол. Чухме, че те ще се въз... могат да се възползват от предимствата, залегнали за тях в споразумението. Но какви гаранции може да даде господин комисаря за реформирането на системата от дискриминационни мита, които се налагат от централноамериканските страни? Какво ще направи комисията за признаването и защитата на географските указания, например за шотландското уиски? Председателят благодаря на колегата от името на ЕКАРЕ. Яник Жада от името на Зелените. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички изказващите си както правилно бе казано в, е, в различните изявления, като погледнем това споразумение, представено от най- най-различни заинтересовани страни, това се оказва просто едно, един, едно магическо споразумение с много е, ползи за всички. Но за, за... аз мисля, че обаче трябва да бъдем реалисти. Не искам да кажа, че ратифицирането на споразумението ще доведе до загуби от двете страни, но едно подобно споразумение има и плюсове, има и минуси. Има страни, които имат политически, социални, економически а, проблеми и трудности. Как ще се справят те с цената на, на, на, на това споразумение? Защото това споразумение има е, цена. Защото ако има млечни квоти, тези квоти са много по... Е, облагодетелстват много повече европейските производители, отколкото производителите от Централна Америка. Знаете, че дори в голяма страна като Франция президента, който е либе, либерален, казва, трябва да се отвориме пазара си за а, държавните поръчки, за да могат нашите предприятия да изпълняват а, а, държавните поръчки. Как, как смятате, че това ще стане с това споразумение? Всички споменахте проблемите свързани с правата на човека, социалните проблеми, екологическите проблеми. Как можете да обясните на вашите съграждани и как можем ние да обясниме, че главата устойчиво раз, раз, развитие не, не може да бъде, да бъде преразгледан и няма да има на практика е, мониторинг. Тоест, какво означава това, че економическите интереси са много по-важни от човешките интереси, от социалната справедливост? от екологическите е, опазване на околната среда. А сега Панама, е, казвам, връщам, задавам въпроса на комисар. Панама се смята за данъчно убежище. Е, в споразумението се казва, че няма да има банкова тайна. В случай на, на, на разследване Европа ще има ли възможност да получи информация от Панама? Ще бъде ли раз, разболена банковата тайна? Благодаря ви. Сега представител на Обединената левица, господин Шолц. Сигурно имам още много неща, които трябва да се обсъждат днес, но както винаги няма време, така че аз ще се съсредоточа върху няколко важни точки. Според мен социалната, политическа и економическа реалност, както в Европа, така и в Централноамериканския регион, трябва да бъде основният маркер за оценката на споразумението и неговата реализация. И за това имам въпрос към комисаря. Трябва да защитим това споразумение и да го обясним на гражданите на Европейския съюз. Как да обясня на някои граждани от Гърция, Португалия и Испания в настоящата структурна економическа криза на Европейския съюз, какви са предимствата на споразумението? Бяхме също така решили да постигнем повече прозрачност по отношение на търговските операции и съм изненадан да намеря обратните тенденции в споразумението за асоцииране. Съвсем не в посоката на решенията на Г-20. Особено Обръщам внимание на член 159, 195 не 3. Следващият ми въпрос. Няма ли да се създадат предпоставки за отглеждането на памови плантации а, и отглеждането на култури за производство на биодизел в Европейския съюз. Тоест, какво ще бъде въздействието на споразумението върху цените в Централна Америка, върху начина на живот на коренното население? Друг търговски аспект Какви инвестиции ще направи Европейския съюз за доизграждане на търговския капацитет на Централна Америка? и тези преговори ли ще бъдат предоставени за решаване на страните по договора. В Гватемала се състоя среща на върха и президентът предложи да се легализира производството на наркотици, за да се намали престъпността в региона. Знаем какви са последиците от подобни действия, а самият аз в Ел Салвадор видях с очите си как проекти на Европейския съюз опитват да обхванат младежите в тяхното свободно време, за да не попаднат те в мрежите на престъпни организации – ако няма работни места, ако няма организации, които се занимават с тези проблеми, то и последиците ще бъдат отрицателни. Тоест, легализирането на наркотиците е ли според вас стъпка в правилната посока за разрешаване на проблемите? И как Европейският съюз оценява тези идеи? Защото едно подобно решение ще засегне също така и споразумението за асоцииране. Благодаря. Uh, Commissioner has not understood your first question, I'm afraid. Could you, could you? Mr. Schultz, uh, I didn't understand your first question. Комисарят, господин Шолц, не разбрах първия ви въпрос. Доколкото разбрах, всъщност вие изобщо не ми зададохте въпрос. Бихте ли пояснили? На срещата на Г20 бе изискана повече прозрачност, бе изискано укрепване на регулаторните и надзорните органи. А мисля, че член 195, алинея 3, ни отвежда в напълно противоположната посока – Така, например, няма да се допуска контрол върху капитала. Не е ли това в противоречие с споразумения, които сме сключили, с ангажименти, които сме поели спрямо други страни, например на ниво Г20? Okay, let's... Uh, Председателят. Благодаря. Катрин Виарде от групата на либералите. Това е последният член на комисията ни, който помоли за думата. Благодаря, господин председател. Знам, че времето ни притиска и че трябва да имаме възможност да получим и отговори. За това ще бъда кратка. Мисля, че един от колегите зададе един много уместен въпрос, а именно дали споразумението е от политически или от економически характер. Говорихме вече не малко за задълбочаването на взаимоотношенията с региона, за насърчаването на регионалната интеграция. И като се вземе предвид това, мисля, че споразумението е по-скоро политическо. Бе споменато, че споразумението осигурява добро ниво на защита на околната среда. Днес на обяд се срещнах с представители на природозащитни организации от моята страна, от Обединеното кралство. И една тяхна колега много убедително ми изложи защо е загрижена за бъдещето на своите деца. Едно от децата й е на 12 години. Тя ми изложи защо е толкова загрижена, например във връзка с вноса на храни, като например ябълки от Нова Зеландия към Европа, както и във връзка с това, че неустойчиво използваме и консумираме ресурсите си. Необходими са ни търговски взаимоотношения. Приветствам търговския обмен, но ще настъпи момент, в който ще трябва да се замислим за бъдещето не само на 12-годишните тук в Европа, но и на 12-годишните в Централна Америка. Включваме в споразуменията така наречените клаузи за устойчиво развитие, но какво всъщност стои за тези клаузи? При едно предишно изслушване си поставихме уместния въпрос дали клаузите за устойчиво развитие се възприемат в Гватемала, например, по същия начин, по който се възприемат и тук – какво стои зад думичката устойчив? Мисля, че много скоро трябва да се опитаме да потърсим отговор на тези въпроси. И това споразумение съдържа обвързващи изисквания за участието на гражданското общество. Но какви гаранции получаваме ние тук в Европейския съюз, че в този регион наистина има едно свободно гражданско общество? в друго споразумение, изключено с Централна Америка, споразумение изключено от Канада, имаше много строги изисквания за гражданското общество. Обмисля ли комисията подобни изисквания и в това споразумение? В Европа сме свикнали с агресивната политика на много гъвкави много бързо ориентиращи се търговски дружества. И мисля, че трябва да се опитаме да регулираме, да регламентираме дейността именно на тези дружества, които изнасят дейността си и в трети страни. Имаме отговорност за осигуряването на закрила на по-малките стопански субекти. Трябва да ги защитаваме спрямо агресивната политика на европейските дружества в областта на добивната промишленост и на селското стопанство. Длъжни сме да защитаваме по-малките стопански субекти в тези области, не само в името на нашите економически интереси, но и в името на онези, които днес са деца. Не само тук, но и в Централна Америка. Ще дадем думата на господин Франка, който не е член на нашата комисия. Той е докладчик на Комисията по външни работи по споразумението за асоцииране ЕС Централна Америка. Имате думата. Е, Благодаря, господин председател. Като докладчик на комисията АФЕТ, искам да обърна внимание, че тук става въпрос за споразумение за асоцииране, което цели няколко неща. Първо да издигне отношенията с Латинска Америка, Мексико и Чили до нивото на САЩ. И мисля, че това отговаря на желанието на Европейския съюз, на комисията и на съвета, не само на парламента. Това споразумение дава възможност на тези взаимоотношения да озреят. Имаме няколко едностранни споразумения, но това споразумение за асоцииране е добра основа за взаимоотношенията за в бъдеще. То обръща внимание и за асиметриите. То съдържа график, в рамките на който латиноамерикански продукти ще получат достъп до пазара на общността с, с някои минимални ограничения. И за това смятам, че асиметриите не са от а, такова значение. Това споразумение се основава на същите принципи, както и на споразумението на Европейския съюз. Става въпрос за ам, търговия и една демократична клауза за отваряне на пазарите е важна за Европейския съюз. А, преговарящите знаят, че демократичните клаузи са същите, както и при други подобни договори. Тази демократична клауза не бива да се разглежда като патерналистична от страна на Европейския съюз. Тя съдържа двустранни клаузи, които са валидни за двете страни. И аз зададох същия въпрос на господин Дегухт преди да трябва да напусна, за съжаление, заседанието, защото имам друга важна среща. Това споразумение се обсъжда от две години и смятам, че трябва заедно да помислим как Европейският съюз може да съкрати сроковете, за да стане работата ни по-ефективна. След всички забележки, направени по време на това заседание, ще предложа на нашата комисия, ако дори при положение, че ние не можем да направим никакви промени, да направим някои забележки, Смятам, че като цяло споразумението е добре както за Европейския съюз, така и за Централна, Централна Америка. И това беше изразено от представителите на Централна Америка. Сега давам думата първо на Пал Плозалба и след това на комисарата, тъй като му бяха зададени някои въпроси. Благодаря, господин комисар. Е, господин председател. като слушам някои членове на Европейския парламент, имам чувството, че преди преговори с преговори за търговско споразумение с някаква трета страна. Първо трябва да реформираме тази страна изцяло и чак тогава да започнем преговори по, а, за търговско споразумение. Поне така ми се стори от вашите изказвания. Какво правим ние с търговските споразумения? Търговските, за търговските споразумения ние просто а, се включваме известни е, разпоредби, клаузи, примерно глава, която е посветена на устойчивото развитие или разпоредби, свързани с е, устойчивото развитие, предпазни мерки, за да няма е, изкривявания. Но имам чувството, че вие искате да реформираме целия свят по наш модел преди да започнем преговорите. Поне така, така ми се струва като от вашите изказвани. Не знам дали ще ми повярвате, но а, търговията може да бъде един лост за развитие и за растеж. Аз го вярвам обаче. Аз не, не, не, и не, и не смятам, че и, а, единствената цел на нашите предприятия е да ограбят една а, друга страна. Раз, разбира се, аз съм за регулирането, за създаване на а, благоприятни условия за цялата верига на доставки, но И за това трябва да включваме в тези споразумения мерки за, за да има баланс, но аз не съм съгласен с начина по който някои тълкуват някои специфични разпоредби. По специфичните въпроси на господин Жадо за данъците и, и митата. Това е споразумение за асоцииране. Това не е. Това не стои. Този проблем не се разглежда в чисто търговската част на споразумението, а по-скоро в политическата част. Колкото до Панама, тя също е в процес на преговори и на подписване на споразумение относно облагането. Беше зададен и въпрос относно нашите ползи и ползите, които ще извлече Европейския съюз от това споразумение. Мисля, че на този въпрос до голяма степен беше отговорено но уискито, например, износа на уиски, госпожа Макларкин зададе този въпрос. Панама е относ, основния вносител и 70% от а, вноса идва от Европейския съюз, като голямата част идва от Шотландия. Така че и този този пазар ще бъде либерализиран още от първия ден на влизането в сила на споразумението, а останалите страни ще либерализират пазара до, в срок до 6 години. Колкото до географските обозначения, днес не само законодателството ще трябва да се проми в съответните страни, но включително и регистрирането на тези е, наименования, начина на, на записването и на регистрирането им след ратифицирането от страна на Европейския парламент и Това бе обсъдено и с нашите партньори. Съгласен съм а, а, с, за поставените въпроси, свързани с, с а, графика, липсата на време и така нататък. И господин Салафранка наблегна на, на това. Но това са едни много обемисти споразумения, знаете, хиляди страници. Едно подобно споразумение трябва да се е, преведе на 23 езика. И, и, и, и при, всички, при всички случаи това споразумение, както казах, трябва да бъде преведено на 23 езика, тъй като то ще се прилага от митническите служби на държавите членки. Е, знаете, че всички споразумения се превеждат така, че ще ни трябва и поне една година за а, преди а, споразумението да може да бъде, да бъде приложено. Така че е, Европейският парламент може да направи нещо. Той може да е, промени нещата, за да намерим едно задоволително решение. Колкото до главата посветена на търговия и устойчиво развитие, там е, е залегнал един прозрачен и много и гъвкав същевременно механизъм за арбитраж и към който е придружен от ни строго раз, е, определени разписани правила и срокове. И сега, господин председател, последната ми забележка или коментар. Аз съм за и подкрепя много силно а, подобно споразумение, защото това е може би първо споразумение от, между от една страна една от крупните световни економики и друга страна от, с, от един развив, развиващ се е, регион. И Смятам, че една страна може да се развие благодарение на търговията, ако разбира се тази търговия е справедлива. И Европейския парламент и комисията трябва да е, поемат своите отговорности за това. И ако. Ако Ако наистина искаме да, а, да спомогнем за развитието на една страна, то това може да стане чрез тези принципи. Мисля, че е справедливо да дадем думата и на нашите партньори от Централна Америка. И давам думата на заместник министър Мелвин Редондо, който е и протем, временен председател на СИКА. Имате думата. Разполагате с няколко минути, до, за да отговорите на а, казаното до тук. Президенте, е, томамос деви. Благодаря, господин председател. Разбира се, че ще си запишем вашите препоръки, вашите забележки. Разбира се, извън всякакво съмнение, че ще има допълнителни разговори, диалогът ще продължава, но беше ясно да се изясни какво представлява споразумението за асоцииране. То е изключително важен политически и економически инструмент, който дава основа и платформа за разговори. Ние смятаме, че гражданското общество и начинът по който то го възприема ни показва, че сме достигнали до а, етап, в който а, има свобода на мнението, могат да се изразяват а, а, и критични позиции. Радваме се, че са предвидени механизми за разрешаване на конфликти във връзка с това споразумение, за да могат да бъдат разрешени проблеми, на които вие обърнахте внимание днес, но и от страна на Централна Америка. Може би трябва да кажем, че извървяният път до сега е, може да бъде оценен много положително. Разбира се, че сме изправени и ще бъдем изправени за в бъдеще пред по-нататъчни предизвикателства. Нашите нашият економически растеж без социалният аспект не е възможен. Така че това споразумение за асоцииране е чудесен инструмент за интегрирано економическо развитие, което се развива и социалната сфера. това споразумение не бива да се разглежда като универсален начин на разрешаване на всички съществуващи проблеми, но то може да допринесе за това. Тук се спомена споменаха различни теми, които могат да бъдат подобрени и самото подобрение за асоцииране може да бъде усъвършенствано допълнително. Но във всеки случай то отваря много възможности за положително развитие. Тук виждаме начини за разрешаване на проблеми и за бъдеще ще можем въз основата на това споразумение да си сътрудничим по най-положителен начин. Искам да благодаря на всички участници в процеса и на всички присъстващи тук за това, че обърнаха внимание на проблеми, с които трябва да се справим на фазата на интегриране между Европейския съюз и Централна Америка. Благодаря. Благодаря. Ще дам думата на нашия докладчик Пабло Залба. Той е докладчик не само за отношенията между Европейския съюз и Централна Америка, но и по-конкретно за споразумението за асоцииране ЕС Централна Америка. То съответства на пълноправно споразумение за свободна търговия. Търговската глава е в основата на това споразумение. Благодаря, е, господин председател, господин комисар. И аз съм убеден, че споразумението и всичките му аспекти са особено важни. Също така обаче смятам, че господин Салафранка е прав, когато обръща внимание на целият процес на преговор до сключването на споразумението, което е доста продължителен. трябва да сме наясно, че, например, едно споразумение с Перу би имало по-голямо въздействие върху европейската економика, отколкото споразумението за асоцииране. И слушахме и изследването на London School of Economics за перспективите, които отваря споразумението. Е, ясно е, че се очаква положителен ефект върху европейската економика и създаването на допълнителна заетост в Европа. Тук съм съгласен и с изложението на комисаря. Също така стратегията търговия за растеж ще се отрази положително за нашите партньори в Централна Америка, но и в Европа. По отношение на другите аспекти, които се засегнаха днес – да, общата система от преференции трябва да служи за ускоряване на процеса на ратифициране на споразумението. Тук се обръщам и към централноамериканските парламенти. Всички промени, свързани с системата преференции, трябва да допринесат до по-скорошното ратифициране на споразумението. Господин Хуан Мореньо по отношение на а, човешките права. А, разбира се, че може да се желае повече от споразумението, но и, и а, цялата ситуация не е а, оптимална. Надяваме се, че а, то ще се подобри в. А, Централна Америка. Споразумението включва клауза за, централ... за човешките права а, и се надяваме тя да допринесе за промяната в положителна посока. Също така се надявам споразумението да допринесе за подобряване на положението на работниците в Централна Америка. Според изследвания от Европа, европейските предприемачи в Централна Америка предлагат по-добри условия за труд на работниците, отколкото местните предприемачи. Надяваме се повече европейски инвеститори да започнат работа в Централна Америка във връзка с това споразумение за асоцииране. Госпожа Рафекас от предприятието, компанията Гамеса. Разбира се, че секторът на възобновяемите енергийни източници има голям потенциал за развитие. Възобновяемите енергии са а, бързо развиващ се сектор и тук виждаме голям потенциал за сътрудничество, т.е. взаимовръзката между различни държави е особено важна. Аз съм на мнение, че този сектор ще стимулира интеграцията в Централна Америка и ще има чудесно бъдеще. Госпожа Круц. Казахте, че това споразумение ще засили действието си в областта на производителите на плодове, зеленчуци и ядки. Споменахме, че диверсифицирането на производството е особено важно за държавите от Централна Америка. А, това споразумение обхваща и други продукти, не само целското стопанство високотехнологични, като микрочипове, например. Така че смятам, че това споразумение ще даде нови шансове за по-голямо разнообразие на продуктите, които а, се изнасят от а, Централна Америка. Смятам, че това споразумение ще засили и социалното сближаване на държавите от региона. Благодаря на всички участници в изслушването. Благодаря. Благодаря, казва председателят. Позволете ми да благодаря специално на нашите гости, не само на независимите експерти, но и на представителите на Централно-Американския регион. Много се гордеем с капацитета си за разкриване на възможности за делови отношения с други партньори, най-вече с търговските си партньори. Благодаря специално на гостите ни за чудесните изложения, с които повишихте информираността ни за това споразумение. С това приключваме разискването за споразумението за асоцииране ЕС Централна Америка и продължаваме по дневния ред. Точка 32. Please, uh, those who are the room, uh, do it. Председателят, моля онези, които напускат залата, да го направят колкото се може по-бързо и тихо, защото ни предстои още доста работа. Please, uh, distinguished guests, uh, you were, you were invited to... Уважаеми гости, Дадохме ви възможност да говорите пред нас, но не и да останете на заседанието. Eh, ah. Yes, yes. Yes. Thank you. <laughs> Please do not take advantage of my soft and weak voice. So. Моля ви да не злоупотребявате с слабия ми глас. Точка 31. Продължаваме по темата Европейски съюз Централна Америка и споразумението за асоцииране. Сега ще говорим за прилагането на двустранната предпазна клауза по това споразумение. Тя е предмет на законодателна дейност на ниво Европейски съюз. Нашият докладчик по темата е Йорк Лайхтфрид. Давам му думата. Йорк, имаш думата, за да ни въведеш в темата. Благодаря, господин председател. Ще бъда колкото се може по-кратък. Обикновено, когато колегите кажат, че ще бъдат колкото се може по-кратки, говорят доста дълго, но мога да ви кажа, че аз няма да се разпростирам по този начин, тъй като вече казахме почти всичко, което е важно при предишното разискване. Върху какво трябва да се концентрираме? Мисля, че трябва да се опитаме да осигурим защита най-вече за производителите ни в най-отдалечените региони. Във връзка с това бяха направени добри предложения от Комисията по селско стопанство. Искам също да се засилят правомощията на Европейския парламент. Следва да изискаме от комисията много по-често да ни информира за процеса на работа. Трябва много по-интензивно да обменяме информация с нея. Това са първите два момента, по които според мен няма спор. Има и още един трети момент, който според мен е много уместен във връзка с предпазната клауза, а именно, че следва да се защитават интересите не само на деловите среди, но и на работниците. Не винаги тези интереси си съвпадат. Опитах се да включа в текста и няколко параграфа за малките предприятия, за производителите на биологични продукти, както и за онези, които се занимават с така наречената честна търговия. В момента обмислям и няколко изменения, в които да се визира въпросът с потреблението на вода, това е един много сериозен проблем. Доколкото знам, Организацията на Обединените нации е излязла с резолюция по въпроса. Ще изискам тази резолюция да бъде взета предвид и при изготвянето на предпазната клауза, тъй като проблемът е особено сериозен в Централна Америка. По процедурата срокът за внасяне на изменения е 16 април. Измененията ще бъдат разгледани на 25 и 26 април. Текстът ще бъде гласуван тук в комисията на 3 май. Планът е той да бъде внесен в пленарната зала през юли. С особен интерес очаквам предложения от уважаемите колеги. С удоволствие ще ги слушам. Благодаря на Йорк. Някой желая ли да вземе отношение? Господин Кло от името на комисията. Господин Мюлер ще се изкаже преди мен. Мистер Чермен, indeed we are, we are going to split our благодаря, господин председател. Ще си разпределим изложението. Колегата ще говори за въпроси, свързани с търговията с банани, а ще се спра върху някои по-общи моменти във връзка с предпазната клауза и с доклада на господин Лайхтфрид. Първо, нека благодарим на господин Лайхтфрид за изготвения доклад и за усилията, които положи. Приветстваме и принципното становище на доклада, а именно сключването на двустранна предпазна клауза. Измененията могат да бъдат разделени на пет категории. Първо, онези, които изискват по-интензивен мониторинг, по-интензивен обмен на информация с комисията – Втората група от изменения визират условията на труд и защитата на правата на работниците. Има и трета група изменения, в които се предвижда по-засилена роля на Европейския парламент в процеса на вземане на решения, най-вече по отношение на механизма за стабилизиране за бананите. Господин Лайхтфрид изтъкна, че се стреми към максимално приближаване към корейския модел. Като имаме предвид корейския модел, то ще трябва да се спрем и върху въпроси свързани с социалната сфера и опазването на околната среда може на тези въпроси да се обърне внимание в декларация на комисията. Същото въжи и за ролята на Европейския парламент по отношение на започването на разследвания по силата на предпазната клауза. Бе постигнат консенсус и за това, че измененията не бива да са в противоречие с ангажиментите, поети от Съюза по силата на споразуменията за свободна търговия. Смятаме, че има такова противоречие във връзка с измененията за механизма за стабилизиране за бананите. Моят колега ще се спре върху това. Някои от измененията, ако бъдат приети, ще направят процедурата по-тромава за европейските стопански субекти. Става дума за процедурата по активиране на двустранната предпазна клауса. Тя ще бъде по-тромава в сравнение с корейската. Пример за едно такова изменение е изменение 14. В него се изисква унези отрасли, които искат да бъде започнато а, разследване, да предоставят и информация за условията на труд. Корейският модел не предвижда такова изискване. И накрая някои изменения, ако бъдат прияти, ще доведат до значително увеличаване на административната тежест, не само за комисията, но и за стопанските субекти. Това въжи с особена сила за някои изменения, отнасящи се до задълженията за докладване и мониторинг. Някои от тези изисквания дори не спадат към прерогативите на комисията във времена на все по-намаляващи ресурси, може би е добре да се обърне внимание на това тук във вашата комисия, а именно, че някои изменения ще увеличат административната тежест. Сега господин Клайд ще се спре върху някои въпроси, свързани с търговията с банани. Благодаря, господин председател. Аз ще се спра само на споразумението за свободна търговия с Перу, Колумбия и с Централна Америка. Разполагаме с механизъм и с специална клауза, когато пазарите вече не са достатъчно стабилни предвид следствие на криза. Въпросът е тези инструменти да могат да ни позволят да съдейства, да съдействаме колкото, да се задействаме колкото може по-бързо, по-бързо от това, което ще ни, ни позволява класическият класическия инструмент. Този регламент в никакъв случай не може да бъде в противоречие с записането в споразуменията за свободна търговия. Под това, това обаче може да стане, ако някои изменения изискват инструмента да се прилага автоматично и това на практика ще доведе до конфликт до в преговорите с нашите партньори. Необходимо е също така да, да свазваме ангажиментите, е, които сме поели в СТО и включително и е, спрямо с Съединените щати и тарифния режим и, и с автоматичната измененията, които предлагат автоматичното задействане на инструмента, на практика водат до квоти, до е, фиксиране на квоти и това е, нарушава правилата. тъй като сме поели ангажимент за примахване на, на квотите. Банан, банани, бананите са един чувствителен продукт. Това е отразено в много от частите на, на текстовете и на споразуменията. Това, а, Целта е да се опрости целият механизъм до 2020 година и да се адаптираме към новите правила по време на преходния период. И още нещо, господин председател, в някои други, в някои изменения се изискват, се предлагат а, финансови компенсации а, като, като следствие на а, клаузите залегнали в а, споразуменията за ам, свободна търговия. В поразумението обаче, сключено през 2006 година, всичко това е, е предвидено, е, така че не можем да определяме и да изискваме допълнителни суми за е, производителите в хода на преговорите. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин е, Кларк. В член 10 комисията е, включва а, строго или не сериозно изкривяване като условие за, за действие на защитната клауза. А, да, благодаря, господин председател. Значи, се, сериозно изкрияване или опасност от сериозно а, изкривяване. А, ако Ако го тълкувате в светлината на юриспруденцията, ще видите, че на практика нещата са ясни и не, не будат а, двусмисли. става, става, става, става дума за някакво изкривяване, което може да бъде а, под прага на а, сериозното на, на, на, на на, на сериозни проблеми с реколтите. Става дума най-вероятно за... В, в случая ще, това ще може да се прилага, когато става дума за съвсем мънинки производства или стопанства и така нататък. Господин докладчик. Благодаря, господин председател. По отношение на дефиницията искам да се присъединя към представителя на комисията прав е. Благодаря за вашите забележки. Сигурно ще дойдат още предложения за изменения и ще видим какво ще предприемем. Искам да обърна внимание на две неща, споменати от комисията. Условията на труд. Разбира се, че това, което сме казали за условията на труд, е допълнителна работа за нас, отколкото ако не обърнем внимание на този въпрос. Но хората, които трябва да се трудят, за да осигуряват а, своето преживяване, смятам, че за гражданите на Европейския съюз а, е важно да се споменат тези обстоятелства. Второ, Разбирам, че комисията не е съгласна с всички наши предложения. Разбира се, че те подлежат на обсъждане, но не смятам, че би било правилно да се каже, че а, нищо няма да се случи. Ако ние вземем решение, нещо ще се случи. Просто трябва да обмислим какво ще предприемам, защото ние сме законодателен орган също и трябва да обмислим нашите действия. 12 16 април, 12 часа е крайният срок за внасяне на изменения. Благодаря ви. 32. точка. Прилагане на двустранната защитна клауза и механизма за стабилизиране по отношение на бананите от споразумението за търговия между Европейския съюз, Колумбия и Перу. Бернт е Благодаря, господин председател. Тук става въпрос за много подобен пакет от законодателни предложения, както и защитните клаузи по отношение на Централна Америка, така че ще се изкажа много, в много подобен дух като моя колега Лайтфрид. Този законодателен пакет отговаря или следва защитните механизми, предвидени от споразумението с Корея. Самият аз участвах в съответните преговори и ние възприехме голяма част от текстовете. Забележката беше, че не използваме достатъчно всички възможности, които са на разположение. Тук се поставя въпросът дали когато стане въпрос за споразумение доста спорно в гражданското общество, не трябва да се стимулира диалогът с гражданското общество. Особено наблюдението на въздействието на подобно споразумение предполага воденето на един по-широк диалог в рамките на Европейския съюз. И можем да се попитаме кой може да консултира комисията по начина по който тя ще води тези консултации. В случая с Корея ние говорихме за страни, които имат интерес към този въпрос. Една част са производители от съответните сектори и те могат да инициират това разследване. за да могат да бъдат разследвани случаи, които засягат интересите на производители от Европейския съюз. Дали парламентът трябва да се задейства? Този въпрос обсъждахме разгорещено и когато ставаше въпрос за Южна Корея. Сега можем да продължим това обсъждане и да кажем, че ние като парламент и законодател сме за продължаването на този процес. Следващият въпрос, въпросът на критериите, засегнахме го при доклада на колегата Лайтфрид условията на труд, социалните условия, са важни, когато се оценяват а, а, изместванията и нарушения баланс на пазара. Те се споменават в член 4. Очакваме с нетърпение годишният а, доклад а, във връзка с а, това споразумение, Очакваме с нетърпение резултатите за Южна Корея. През юли комисията ще представи първия си доклад и това ще позволи на парламента да направи съответните изводи. Първата част на доклада, може би комисията беше забравила да включи. А, аз а, внесох това предложение а, за изменение номер 18. Мисля, че в моите предложения за изменение няма никакъв автоматизъм. Така че те не отразяват а, мнението на комисията. А, ще приложим, ще внедрим един механизъм за мониторинг и контрол. А, моето предложение за изменение е номер 24. е следното, тъй като изминаха две години от споразум, от оговарянето на квоти за търговията с а, банани. А, тъй като изминаха две години, те просто трябва да отпаднат от а, периодът на действие и това беше причината аз да внеса това предложение за изменение номер 24, а, а именно квотите да влизат в сила след приемането на съответния документ. Благодаря, Дан. Някой иска ли да каже нещо? Пабло Зелва, Катрин Хамут са докладчици в Сянка. Пабло Зелва. Благодаря, господин председател. Благодаря много за извършената работа. Мисля, че наистина доклада а, е в, а, уместен. В, и, двата, и двата доклада стъпиха на становището на Комисията по земеделието с много малки промени. Годишните, годишната референция, член 13 и така нататък. Наистина тези промени трябва да бъдат въведени. Има и едно изменение на Берн Ланге при изменение 24 струва ми се, което явно е в противоречие с а, споразумение, споразумението, но ще, ще разгледаме този проблем. И по защитната, защитната клауза. Не, всъщност не знам къде точно трябва да влезе. Аз мисля, че по-скоро механизма трябва да, да, да бъде описан и в заглавието. Аз също спр... не знам, не знам, мен, мен, аз в момента се опитвам да е, сравна двата, двата доклада, двете а, клаузи, защитни клаузи. Значи тук се споменава трудовото право, екологическото право. А, аз не мисля, че тези проблеми трябва да се разглеждат в защитната клауза. Защото в самото споразумение има специфична клауза, която е посветена на човешките права. Добре, де, ще, ще, ще го обсъдим и това. Има и други изменения, които искат, изискват годишен доклад от комисията относно а, зам, зам, замърсяванията а, и от друга страна компонентите, свързани с справедливата търговия и е, социалните права. Е, аз не смятам, че, че трябва да изброяваме в клаузата различните заинтересовани страни и условия и причини. Просто няма смисъл. А, времено защитната клоза не, не трябва да включва подобни елементи, компоненти. А, и още нещо. Изисква се да се да има надзор на трудовите условия. Аз мисля, че това е контрапродуктивно и ще, нещата само ще се осложняват. Комисията ще трябва да разгледа въпроса, да иска аргументация, след това да се мотивира. Просто струва ми се, че само ще се осложни целият процес. Напротив, трябва да предоставим на комисията възможност да бъде гъвкава, да реагира бързо и ми се струва, че подобна клауза просто би, би, би била контрапродуктивна. Още веднъж а, е, повтарям. Въпросът е да, да трябва да. да необходимо е да можем просто да задвижиме нещата колкото може по-бързо. И затова ми се струва, че е, записаното в предложението на комисията е достатъчно, просто трябва да се доуточнат някои аспекти. А в края, мисля, че може би трябва да има или точка в преамбюла, допълнително, но при всички случаи благодариме на докладчика и сме готови да обсъдиме с него всички спорни въпроси, защото съм сигурен, че в диалога ще решиме всич... всеки спор. Благодаря ви, господин Шолц. Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратък. И аз искам да благодаря на, на докладчиците за отличната работа аз обаче искам да добавя едно нещо по двете споразумения. Имам чувство, че може би трябва да включим мониторинга и то съвсем ясно и точно, начин за упражняване на мониторинг по човешките права, е, трудовите условия и така нататък, защото след като изслушах е, казаното тук, това просто би било един много а, уместен и а, е, ефективен принос, който ние а, можем да, да, да да, да, да помогнем на, на, на, тези, на, на тези страни и просто наистина тези споразумения да станат привлекателни, дори за щупа. Вие споменахте и квотите. Можете ли да ни обясните и при захарта, и сега при бананите, като че ли стигаме почти до състояние на война. А, като премахнеме... Това са не, не тарифни а, бариери. В едно двустранно споразумение не би трябвало да има подобен а, подоб, подобни условия или възможности. Благодаря ви за този въпрос, господин председател. Поели сме обвързващи ангажименти на ниво СТО за премахване на квотите за бананите и преминаване към изцяло тарифен режим. Някои изменения предвиждат автоматичното задействане на предпазната клауза и увеличаване на тарифите за бананите в момент, в който се достигне определено ниво на вноса. Но мисля, че с това се предвижда и автоматично увеличение на квотите. Мисля, че това ще доведе до проблеми както на ниво СТО, така и на двустранно равнище. David? Mr. De, yeah, David. Thank you very much, Chair. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Бих искал да, да привлеча вниманието ви по един проблем, който е, ме вълнува много. Стабилизирането на бананите, на на отрасъла. Искам да благодаря първо на колегата Ланген за отлично свършената работа, който и в, в, в, в е, извършеното от него личи, че той наистина познава нещата и че с а, е, така много а, е, и много, много активно участва, много страстно защитава някои тези. Но струва ми се, че някои от а, а някои от е, текстовете, от параграфите не трябва да бъдат е, в е, доклада за защитната клауза, а в самия, в самия, в самия доклад, в пре, пре, другия доклад. Просто тези, като става дума за човешките права и мониторинг механизми и така нататък. Просто не смятам, че тези е, елементи, тези компоненти трябва да бъдат включени точно в този текст. Е, господин Шолц каза, че има специална глава, посветена на човешките права. Така. Ще има, е, ще има и специална глава в моя доклад на тази тема и мога да ви кажа, че аз вече работя по това. Малко съм разочарован, че комисията нищо не каза, но със сигурност ще обсъждаме този въпрос още веднъж. Още веднъж по въпроса за устойчивостта и за съответната глава. Този доклад за защитната клауза има за цел да установи само дали нарушенията на тази клауза имат въздействие върху търговията в Европейския съюз. Не става въпрос да се оценява ситуацията в Колумбия или в която и да било друга държава. Става въпрос само за въздействие върху търговските взаимоотношения, т.е. те имат отношение към защитната клауза. Всички други въпроси трябва да са предмет на доклада на господин Дейвид. Можем обаче междувременно да мислим, ако има свръхпродукция от въглища на дъмпингов принцип, дали това няма да причини сериозни изкривявания в европейската економика. В този смисъл това е допълнителен критерий и един от много възможни. Искам да продължим да го обсъждаме с вас. Благодаря. Um, Благодаря, Бернт. Срокът за внасяне на изменения е 6 април тази година. Благодаря. 33. Uh, Точка 33. Споразумение за търговия между Европейския съюз и Колумбия и Перу. Господин Давид. Благодаря, Роберт. Тук е вписано, че ще се състои първа размяна на мнения. Но вероятно си спомняте, господин председател, че на това заседание бяхме предвидили изложение на представител на London School of Economics. Решихме London School of Economics да ни изложи своето становище по този важен въпрос. Нека първо им благодарим за съобхватното проучване, което са направили. Мисля, че то покрива и повечето от проблемите, по които исках да говоря днес. Знаем, че въпросът е до голяма степен политически, както и че повечето глави, визиращи тър... търговския обмен, не са обект на особени противоречия. Що се отнася до устойчивото развитие, правата на човека, правата на работниците, възнамерявам да включа всички тези аспекти в текста. Знаем също, че има планове за внасяне на въпрос искане за устен отговор на пленарна сесия. трябва да гарантираме установяването на механизъм за мониторинг, на който да можем да разчитаме през следващите години. Затова е много важно точно да определим какви да са параметрите на този механизъм още преди влизането на, в сила на споразумението за свободна търговия. Знаем, че в една от страните положението се променя. Там е създадена специална програма за защита на стойност 120 милиона долара. До момента по тази програма се отбелязват успехи. Факт е, че нито един от онези, които получават защита по тази програма, не е бил убит от започването на работа по нея. Имам предмит представители на общинските власти, правозащитници и други. Признава се, че в страната е постигнат успех от идването на власт на президента Сантос. Приканвам колегите да прочетат доклада на Human Rights Watch – който ще цитирам в доклада си. Призовавам ви да се запознаете и с документа на Американския конгрес, който бе публикуван тази година по темата. Споразумението за свободна търговия между Съединените щати и Колумбия ще влезе в сила през октомври тази година. така влизането в сила на това споразумение повече или по-малко ще съвпадне с гласуването по моя доклад в пленарната зала. И накрая в доклада ще поставим ударението върху новия закон за реституцията. Ще изтъкнем, че искаме компетентните власти да предприемат по-активни действия. На последната среща на министрите на търговията, както и на посланниците в Корепер, бе дадена зелена светлина за подписване от страна на държавите членки. Предвижда се да се стартират процедури в различните комисии между 14 и 28 май а процедурата ще бъде финализирана през юни, малко по-късно, отколкото беше предвидено първоначално. Така че ще трябва да променим малко и графика за работа по доклада. Въпреки а, промените в графика, които ще се наложат, мисля, че той ще може да бъде гласуван през септември. Благодаря, господин Давид. Сега бих предложил да изслушаме изследването на London School of Economics, както и техните изводи в економически аспект и по отношение на устойчивостта. Всички вие имате това изследване по своите места. Надявам се господин Лукок от London School of Economics е тук и му давам думата. Чамен. Господин председател, още веднъж това е една колективна работа. Аз просто ще го обобща и ще се придържам само към заглавията, тъй като вие самите сте имали възможност да прочетете самото проучване. Това не е едно споразумение между региони. След като това вероятно проистича от, от факта, че има а, така разпад на, ан, на общността от Андите и Перу и а, Боливия и Колумбия преговаряха сами, от друга страна Боливия и Еквадор са в, на друга позиция. Ек, Еквадор също а, възнамерява да възобнови преговори. Така че, както, както, както казах, едва ли нещата ще станат по-лоши в е, общността на Андите. Там и без това нещата са стигнали до един много а, е, труден а, е, момент. А, в а, спораз, а, споразумението а, давам нови възможности за европейските носители. В Колумбия имаше много по-високи мита, отколкото в Перу, но от друга страна и, и двете страни поеха ангажименти, които над, над, отиват отвъд ангажиментите по линията на ГАД, които и без това бяха доста скромни и доста ограничени. Както, както казах, в сравнение с поразумението за Централна Америка, с Централна Америка. Става дума за един много малък пазар. Перу е 42-а, Колумбия 44-та е като търговски партньор на Европейския съюз. Но ако а, решиме и приемеме споразуменията като допъл, допълващи се, това е в съответства на стратегията на Европейския съюз да преговаря с разрастващите се пазари. Същевременно и, има споразумения с Канада, Съединените щати, но и с Китай, което е едно всеобхват, всеобхватно а, споразумение, в което са включени много отрасли, включително и а, интелектуалните права, географските наименования. И това най-вероятно ще е, укрепи и, за, и улесни тяхното, техния достъп до пазара на региона а, ползите за Колумбия и Перу са, знач... са значател... значителни. Знаете, че те е, в момента с, е, се възползват от е, а, режима на бедмизмитен режим, но по, по, по принцип, освен а, банани, а, а, това отваря пазара и за десертно грозде по происход от тези страни, колкото до до, колкото до либерализирането на, на, на пазарите, няма да има по-нататъчна либерализация в момента на влизане в сила, колкото до млечните продукти продължават да бъдат, продължават да се прилагат старите е, правила, що се отнася до е, чувствителните отрасли и сектори. Те се изключват от е, сферата на, на действие на споразумението. Като във всички споразумения има, съществува и клауза позволява повещаваща на съответните страни да вземат мерки за запазване интегритета на пазарите. И има също така мерки за освобождаване движението на капиталите и инвестициите. Има и хоризонтални изключения за Перу за приемане на мерки е, за подпомагане на уязвими е, групи или на мълцинства, е, малцинства, които са в неравностойно положение. Що се отнася до конкуренцията и правилата на происхода тези разпоредби са практически същите, каквито в другото споразумение. Бе постигнано бе постигнат компромис за по мерките, свързани с защитата на данните, като приятия срок е 5 години. Същото е за разрешителни за лекарства. Що се отнася до устойчивото развитие и човешките права, както и в другото споразумение, съществува клауза за човешките права, т.е. има и задължения тук не само а, самите правителства трябва да прилагат а, а, крит, критериите и принципите, но а, те трябва да бдат и да за приложението и спазването на тези принципи на цялата територия, която е под тяхна юрисдикция. А, а, клаузите, и мер... клаузите за, за човешки права а, трябва да а, трябва да, да се прилагат и съответните страни могат да вземат мерки в случай на нарушаването им един сложен и чувствителен въпрос. Това, ако ако се откаже съгласие към за спазването на това споразумение, това а, би а, довело до влушаване на положението на човешките права, има и контрааргумента, но както и в, при предишното споразумение, най-важното тук е да бъде а, а, намерени а, и да бъде стриктно прилаган а, при механизма за мониторинг. а, да прави правилата на комисията за, на съвместна, за съвместната комисия биха могли да бъдат прилагани при упражняването на мониторинг. И аз смятам, че приемането на споразумението ще бъде само една първа крачка е, напред, защото като при всяко споразумение е, по, важното е, е самото прилагане и ефективността на прилагането и спазването на всички разпоредби, включително тези свързани с човешките права. Благодарим. Тук получихме една много изчерпателна картина на всички възможни въздействия с силните и слабите им страни. Сега искам да започна дискусия Девид Мартин и после колежката Кристина Реда. Благодаря, господин председател. Ще направя няколко кратки бележки по казаното от докладчика. С право отбелязахте, че на хартия в това споразумение се съдържа много силна клауза за правата на човека, но както показва проучването на London School of Economics, не се предвижда механизъм за наблюдение, за мониторинг на изпълнението на тази клауза. Не би ли следвало да настояваме за създаването на комитет за наблюдение върху демократичните структури и правата на човека още преди влизането на споразумението в сила. Така ще се постави прецедент. Ще ви дам за пример споразумението с Марокко. Там такава структура беше създадена едва след влизането на споразумението в сила. Ако споразумението остане в настоящия си вид, няма да се осигури участие на гражданското общество, то няма да може да упражнява контрол. Всичко ще остане в ръцете на правителството, което ще е много жалко. Знаем от общата система за преференции плюс, че много нарушения на правата на човека могат да останат ненаказани – като цяло съм за свободната търговия. По отношение на Колумбия, но ако не се постигне подобряване на положението на правата на човека в страната, няма да подкрепя предложеното споразумение. Благодаря колегата Брейда. Благодаря. Мисля, че този доклад ни изпълни с много огорчение. Извършва се много активна лобистка дейност, най-вече от страна на гражданското общество в Колумбия, от страна на природозащитните организации там. Всички тези заинтересовани страни, на които обикновено гласът им не се чува, бяха изключително активни. Именно те лобираха а не деловите среди. Можем да приемем каквито си искаме текстове. Тоест, в случая формулировките в текста нямат значение. Това, което единствено има значение е дали разпоредбите ще бъдат приложени или не. Както вече споменах, споразумението за свободна търговия, сключено с Канада, съдържа клауза за свобода на печата. Ако не се предвиди такава клауза, ако не се предвиди клауза за защита на правата на човека, за работата на правоприлагащите органи, то не мисля, че това споразумение ще има някакъв положителен ефект върху Колумбия. Наистина съм загрижена за следното. за да се постанови нарушение на съответната клауза в споразумението и за да се спре временно неговото действие, ще трябва около това да се обединят всички 27 страни членки. А знаем колко е трудно всички 27 членове на съвета да гласуват за. Достатъчно е да има само един, чиято държава има подчертани економически интереси в Колумбия. Äh, Благодаря. Давам думата на Ян Сарадил. Uh, and, uh... Благодаря, господин председател. Благодаря и за доклада. Мисля, че на страница 12 има една много интересна част – тя визира сравнителния анализ, сравнението с други подобни споразумения, например с Китай, с Бразилия, Съединените щати. И ако сравним споразумението ЕС Колумбия и Перу с други подобни споразумения, то можем да му дадем една доста положителна оценка. Би ли могъл представителят на London School of Economics да направи едно подобно сравнение, да очертая основните разлики между това споразумение и други подобни споразумения? разлики, от които можем да заключим за един много добър потенциал по това споразумение. Ако разгледаме други подобни споразумения, то опасявам се ще установим, че някои от тях не са със същото качество, не са довели до много добри постижения. Може ли представителят на London School of Economics да се спре върху това? Благодаря. Сега нямаме други желаящи да се изкажат. Трябва да се вместим и във времето, защото имам още една точка на... в дневния ред. Давам обаче думата на докладчика. Thank you very much, uh, chair. Благодаря, господин председател. Имаше първо един коментар. Някои смятат, че е жалко, че не става дума за регионално споразумение. Аз обаче не съм а, на това мнение. Аз мисля, че, че е добре, че, че става дума за споразумение с Колумбия и Перу само след всичкото, след това, което се случи в ОНЕ и, и когато преговаряхме а, с Колумбия. С другите страни. Да, аз не съм мазохист. Бяха отправени въпроси за на отговор и аз се присъединих към онези, които ги внесоха. И накрая се, се стигне до, до какво? До просто до, изпъл, до изпразване от съдържание на целия доклад. А колкото до мониторинга, който споменахте, аз си взех бележка и ще е, помисля по въпроса. Катрин, колкото до твоето, до вашите съмнения, мисля, че Е, всички бяхме за, заливани от е, искания от е, гражданското общество, от една част всъщност от гражданското общество по повод въпроси, които съществуват не само в Колумбия и в Перу също. Сега не само проблемите не са само колумбийски проблеми. Аз вярвам на на властите и в едната и другата страна, макар и те да са представители на, на доста на различни политически формации. Те действат и така свидетелства добра воля, но мисля, че самото спор, споразумение всъщност ще, ще, ще, ще, ще, ще бъде ще, ще, ще, ще помага на хората, които се жалват. И самия факт, че могат да се жалват, означава, че все пак има демокрация, която а, функционира. Благодаря. На 27 април ще имаме проекта доклад. Господин Лудкок. Поставиха ви въпроса за сравнение с споразумението с САЩ. Съвсем накратко, моля. I think the, it's worth looking at... Мисля, че трябва да изтъкнем разликите с трудовите стандарти, и начина по който ги защитава Съединените щати и това, на което на, набляга Европейския съюз. Естествено, че в преговорите Китай не е повдигнал подобни проблеми. Благодаря. На 27 април отново ще се занимавам с този въпрос. Сега да преминем към следващата точка от нашия дневен наред. И давам думата на докладчика господин Морейра. Както знаете, аз съм назначен служебно за докладчик по това досие. По правило, аз изготвям становище от името на комисията, което да залегне в доклада, в проекто доклада. Аз изпълних това свое задължение, именно да внеса проекто становище. Без обаче да знам кое становище в крайна сметка ще надделее тук в комисията ни. Нека ви припомня, че се споразумяхме за това, че трябва да проверим дали въпросната търговска мярка е в съответствие с действията, които Европейският съюз предприема спрямо Израел на външнополитическо ниво. Решихме за тази цел да се консултираме с комисията и също така да изискаме становището на комисията по външните работи. Мисля, че срещата с комисар Дегухт не доведе до конкретни резултати. Изслушахме комисаря, след което, меко казано, не можахме да се споразумеем. Бяхме разделени Имаше такива, които приеха становището на комисаря, имаше обаче и такива, които бяха на противоположно мнение. Така че, в крайна сметка, не знам на къде ще натежат везните, какво ще бъде окончателното ни становище. Същото въжи и за становището на Комисията по външни работи. Тя все още не ни го е представила. Аз обаче трябваше да изготвя своето проекто становище. Нямах време да изчакам и да видя как ще се развият нещата тук сред вас. Затова изготвих становището независимо от вашето виждане. Ако се окаже, че вие сте на противоположно мнение, мога да ви уверя, че ще изменя и проекто становището си. Нямайте съмнение в това. Вчера на заседанието на координаторите решихме да променим графика. Преди да вземем окончателно решение по това досие, трябва да изчакаме становището на Комисията по външни работи. Това означава, че гласуването по моето проекто становище ще бъде отложено. Ще гласуваме по проекто становището ми едва когато получим становището на АФЕД. И междувременно ще видим дали и няма да се наложи да изменя проекто становището си. В момента, като се има предвид всичко това, няма смисъл да обсъждаме проекто становището ми. Но ако искате, можем и да го направим. Аз мисля, че в момента няма никакъв смисъл да го обсъждаме, като се има предвид и решението, което взеха координаторите вчера. Благодаря, господин председател. Има двама желащи да се изкажат. Очевидно има потребност от отговорни по този въпрос. Few, uh, Госпожа Шаке, имам няколко технически въпроса по предложението. Много добре осъзнавам докъде ни доведе това решение. Като либерал съм убедена, че правата на човека са всеобщи. Решително осъждам правителството на Израел. Осъждам това, че то не зачита правата на човека в действията си спрямо Палестина. Осъждам и това, че Израел постоянно нарушава международното право, като изгражда свои поселения. Жалко е също така, че правителството на Нидерландия на моята страна подкрепя Израел. Въпросът е свързан с правата на човека и с международното право. Аз се обърнах към организацията АКА с технически въпроси, свързани с търговията. Както споменавате и вие в становището си, се предвижда сключването на протокол към а, споразумението за асоцииране. На пръв поглед това е един чисто технически текст, но всъщност сключването на този протокол ще даде достъп на евро... израелски дружества до европейските пазари. Той ще има значителни последици. Въпросът ми е дали не можем да поотложим процедурата, например да излезем с междинен доклад? Оставам с впечатлението, че клаузите за правата на човека в търговските ни споразумения и в споразуменията за асоцииране, например с Израел, са включени не в протоколите, а в самите споразумения. Не би ли трябвало да изискаме такава клауза да се включи и в протоколите? цитирам, поради същите причини Европейският парламент отложи даването на съгласието си за проток... сключването на протокол с Израел по, ако разбрахме правилно, общинските програми. Мисля, че нашата роля трябва да бъде да избягваме по-нататъчно противопоставяне. Трябва да сме конструктивни, да поемем отговорността си като парламент. Вместо да протакаме, вместо да обвързваме подписването на протокола с сключването на мирно споразумение, трябва много категорично на политическо ниво, на ниво международно право, права на човека, да посочим всички области, които предизвикват загриженост у нас. Нека да използваме правилните инструменти. Не мисля, че този протокол е подходящият инструмент за оказване на въздействие. Благодаря, скъпи колежки. Имаме само още по една минута на оратор и ще дадем думата на господин Витал Морейра. Благодаря, господин председател. Аз не съм член, но благодаря ви, че ми давате думата. Мисля, че госпожа Шека всъщност посочи, че ако парламента иска да поеме своята отговорност и ние в АЛДЕ го смятаме, че трябва да се гласува в пленарна зала, като много закъсняхме, прекалено много закъсняхме, две години. И мисля, че просто не бива да, да влизаме в логиката на а, още на от, а, отлагането. Това просто е антидемократично. И в крайна сметка има различия в мненията и ще продължава да има. Така че нека да, нека да, да внесеме този доклад в пленарна зала и нека всеки да изрази своето мнение в крайна сметка. Защото мисля, че вие като докладчик трябва, трябва да, да намерите едно балансиран, един балансиран подход, но мисля, че е, две години е, закъснение в никакъв случай не са балансиран подход. Е, принудих се да ви спра микрофона. Благодаря, господин председател. Ние смятаме, че става дума за един технически доклад и като, който на практика заразяваме с прекалено много политически компоненти. Така че можете ли да ни кажете какъв е точно графика? Защото казва, казвате, че можем да вземеме решение с чак след като АФЕТ се произнесе. Какво означава това, ако искаме да, да внесеме изменения? Е, много, много ви моля, отговорете ми а, конкретно. Благодаря. А, виждам, че вие проявявате мъдростта на Соломон. Това в никакъв случай няма, не трябва да влушава нашите отношения с Израел. Вярно, че Израел нарушава международното право. така че мисля, че има, има някакво, някакъв резон да, от, да отложиме този доклад, вместо да, да, се, да го включваме в пленарна зала. Мисля, че параграф 1 не може да се, да се свързва а, пряко с а, мирния процес. Е, и трябва, защото, както, както правилно казвате, трябва да се спре това колективно а, наказание, което се налага на гражданите на ивицата Газа. Uh, Господин Шолц. Um, uh, Председател, аз работих по северноирландския мирен процес като представител на британското правителство и знам какво става. Но аз аз съм ем критичен към Израел, но и приятел, и приятел на държавата Израел. Но аз а, мисля, че а, че а, отлагането на нещата ще ги само ще ги накара да си, да си останат в окопите, вместо да излезат от, от тях. Така че забавянето на нещата само ще е, влуши е, положението и няма да разреши проблема. Господин Шолц. Следният оратор, господин Шолц, благодаря. Аз ще бъда кратък. Не се занимаваме последен път с тази тема. Аз съм съгласен с нашия докладчик, че трябва да изчакаме външно политическото становище по този въпрос. Защото тук става въпрос за много политически ориентирана тема. Смятам, че факта за какъв вид документ става въпрос не е толкова важно. По-скоро трябва да сме наясно как ще реагираме. Така че външно политическата оценка на текста трябва а, да постъпи от комисията АФЕТ и след това ще можем да действаме. Благодаря на господин Шоц, господин Тейлър. Uh, Не съм съгласен, че става дума за технически доклад. Това си е един политически проблем. В АФЕТ обикновено Това не е само моя тълкуване, а това е едно нарушение, нарушаване на международното право, което се приема от ОНЕ и което се подкрепи от международната общност. Аз така че аз мисля, че не трябва да продължаваме да даваме е, търговски преференции на Израел, след като Израел нарушава международното право. Е, а ако в крайна сметка оратора е прекъснат от е, председателя. Very... Yes, thank you, Mr. Chairman. On as the EPP shadow. Докладчикът в сянка на НП. Напълно съм съгласна с нашия координатор и с много от преждеговорившите, които казаха, че трябва да изчакаме становището на Комисията по външни работи. Те са предвидили срок за изготвянето на становището си, края на април. Знаем точно кога ще разполагаме с него и мисля, че трябва да изчакаме това становище. Uh, on substance.